Колеги, трябва да гласуваме в 10. Нека да започнем. Да um, и преминаваме към 10-та точка, съвместния изследователски център СИЦ и резултатите от неговото проучване относно економическата оценка на разликите в качеството на хранителните продукти на единния пазар. Ще дам думата на представителя на СИЦ, който ще ни каже какви са резултатите. Uh, Благодаря ви. Аз съм Джан Пауло Дженовезе, завежда модел в Европейската комисия. Много благодаря за поканата. Ще ви представя резултатите от економическия анализ, който направихме при привидно идентични продукти. Това проучване започна 2018 година. Първите резултати е, вече бяха на лице в началото на 2019 година. Това са предварителни резултати. Проучването допълва предишни проучвания на СИЦ относно сравнителните кампании. Това беше представено във вашата комисия през ноември миналата година. Идеята е 9 до 22% от хранителните продукти, които имат различен състав, но идентично опаковане, поне е привидно, да бъдат подложени на изпитване. Това беше и фокуса на нашия анализ. Ние искахме първо да установим какво е мнението на потребителите и доколко разликите или възприятието се отразява на решенията им. Също така искахме да видим каква е връзката между макроекономиката и нейните променливи и съответно практиките при продуктите при потребителите трябваше да видим каква е основната понятийна рамка. Ние проведохме поведенчески експерименти, за да видим как потребителите вземат решения за различните продукти, които са привидно идентични – При производителите все още няма емпирични резултати, така че подходът беше по-скоро насочен към една концептуална рамка, а именно да се разбере защо индустрията прибягва към подобни практики. Нека започнем с потребителите. Има най-различни подходи, за да се установи мотивацията на потребителя при продуктите с двойно качество. Ние трябва да отчитаме не само възприятията, които се отразяват на предпочитанията на потребителя, трябва да отчетем и ценовата разлика. Тук резултатът може да е отрицателен, ако националния вариант се възприема като вариант с по-низко качество, а разликата не е отразена чрез по-ниска цена. Резултатът може да е нулев или положителен, когато вариантите се възприемат като сходни, като националния вариант се смята за вариант с по-високо качество, адаптиран към местната специфика или пък с по-низко, но и с по-ниска цена. Разбира се, предпочитанията на потребителя са много индивидуални. Те зависят от най-различни фактори, не само от вкуса на продукта, но и съставките – които са записани на етикета. Всичко това е част от възприятията на потребителя. Що се отнася до психологичния ефект върху потребителя, то тук трябва да се прави разлика между вътрешните и външни сигнали за качество на продукта. Решенията на потребителя са свързани с органолептични характеристики, като миризмата. Тук се включват и съставките – докато при външните сигнали, според нашата теория, те са още по-важни. При външните сигнали ние говорим за марката. Потребителят се припознава в дадена марка, страна по происход – и всичко свързано с външния вид на продукта. Теорията показва, че външните сигнали до голяма степен са определящите. И като чили, много често, дори при различен състав, те се оказват по-важните, като разликите в състава остават незабелязани. Още нещо, което е важно – доколко потребителят е уведомен за продукта. Потребителите понякога пазаруват и в чужбина, така че те имат опит със съответния продукт или пък получават информация от медиите и от а, е, своите познанства – Понякога те се чувстват измамени или несправедливо третирани, когато има разминаване в очакванията. Тогава спират и да купуват продукта. От гледна точка на производителя – Литературата за различните съставки на продуктите почти не съществува. Ние искахме да разработим една концептуална рамка възоснова на пазарните теории. Съгласно литературата, основната мотивация на производителя е свързана с производствените фактори, конкурентоспособността, нормативната уредба и географските различия в потребителските предпочитания. Тук може да видите резултатите, които бяха оповестени. Ние попитахме компаниите какво е тяхното мнение и защо има разлики в продуктите. Виждате, че принципно те потвърждават, че националната уредба, конкурентоспособността и производствените фактори са водещи при тяхното решение. От гледна точка на производствената организация можем да направим разграничение – между разделените пазари и неразделените пазари. При разделени пазари дружествата упражняват продуктова дискриминация, за да увеличат максимално своите печалби. В втората хипотеза те се опитват да приспособят продукта – Единственият начин да се направи разграничение между продуктите е тяхното качество. Но пак казвам, те искат да имат максимална печалба. Когато пазарите не са разделени, може да възникне проблем. защото това се отразява на възможността на фирмите да дискриминират чрез цената. От гледна точка на анализа на пазара можем да кажем, че има различни стратегии, които мултинационалните дружества прилагат. Една стратегия е тази на стандартизираните продукти, които се продават по цял свят. Друг тип стратегия е продуктът да се приспособи към местните условия. което от своя страна предполага и разлики в съставките на продукта. Можем да кажем при производителите, че принципно Разликите в съставките се дължат на желанието на фирмата да реализира максимална печалба. Като фирмата се приспособява към пазарните условия, за да се възползва от разликите или разделението на пазарите – И колкото по-голяма е пазарната мощ на компанията, толкова по-разпространени са подобни практики. Като говорим за потребителите, нека кажа какви експерименти проведохме. Проведохме два сходни експеримента – Единият от тях онлайн, другият не. Решихме да използваме продукти, които бяха набелязани в предходния доклад на СИЦ. Нямахме много време, затова използвахме само 6 страни – Германия, Унгария, Литва, Испания, Румъния и Швеция. С по 1500 участника във всяка страна. Това беше основата за проучване на потребителското поведение при лабораторния експеримент. Използвахме само 4 продукта, защото ние трябваше да помолим хората и да опитат продукта – което е част от възприятието за качество. Нямаше как да предложим продукти, които трябва да се преработят допълнително. Затова и тук имахме и по-нисък брой участници, по 500 от всяка страна. Експериментите показаха, че потребителите имаха различни видове информация за качеството на продукта или неговата цена. В някои случаи марката не беше разкрита, за да може потребителя да избере По време на експеримента ние също така използвахме и допълнителни въпроси. Разкривахме информация за продукта понякога без да казваме за коя страна е предназначен – Направихме същата проверка и при разкриване на дестинацията на продукта. Виждате резултатите тук. Отляво резултатите без да се знае дестинацията на продукта. В повечето случаи потребителите нямаха никакво отношение към разликата между вариантите – нямаше някакъв съществен резултат или географски фактор на избора. Когато обаче дестинацията на продукта е известна, резултатът е точно обратният. Повечето потребители решават, че националния или чуждестранния продукт е по-добър. И когато вземат това решение, определят своето предпочитание. Обикновено възоснова на външните сигнали, за които говорихме по-рано. Отляво виждате сходна ситуация. Разбира се, Въпросът може да бъде, когато се знае дестинацията, какво предпочита потребителя националния или чуждестранния вариант. При онлайн тестването нямаше някакво определено изразено предпочитание, докато във втория вариант имаше предпочитание към националния вариант. И тъй какви са заключенията? Когато потребителите нямат информация за дестинацията на продукта. Те са обикновено безразлични към различните варианти в лаборатория и онлайн. Не се оформя някакво географско изразено предпочитание, когато потребителите знаят дестинацията на продукта, в повечето случаи те предпочитат или единия вариант, или другия и това предпочитание е ясно изразено, независимо дали това е националния или чуждестранния вариант. Последната част от проучването ние искахме да разгледаме хоризонтални фактори, които може би се отразяват на избора на потребителя – Направихме економетричен анализ въз основа на предишния анализ на СИЦ. Ние разгледахме фактори на потребителското търсене, като БВП на глава от население, индекс на начина на хранене на отношението и ценови нива – също така разгледахме производствено свързаните фактори, като официален език, разстояние, размер на компанията. Показателя начин на хранене се изработва възоснова на хранителните групи и се разпределя на глава от населението. Това са предпочитанията в рамките на цялата страна. Показателя отношение също показва потенциални различия в рамките на страната. Например, има ли тенденция в дадена страна да не се потребяват определени продукти? Принципно искахме да видим как променливите се отразяват на различията. Виждате положителни и отрицателни резултати. Най-голямата, колкото е по-голяма разликата в БВП на глава от населението, толкова по-голяма е вероятността да има различия в съставките на продуктите. При по-сложните продукти има и по-голяма вероятност за такива различия. При по-опростените продукти вероятността за разлики в състава е по-малка. Всички тези заключения може да намерите в доклада. Като цяло, можем да кажем, че формирането на предпочитания на потребителите е един много сложен процес, защото тук има и чисто психологически фактори, като външните и вътрешните сигнали. За това разликата в състава на продуктите може да не се отразява изобщо на предпочитанията, но може понякога и да бъде определяща. Всъщност разликите в съставките на продукта се дължат на желанието на фирмата да увеличи максимално своята печалба. Това установихме въз основа на пазарната теория. Освен това, дружествата се възползват от разделението на пазарите. Експериментите показаха, че двойното качество не се отразява на предпочитанията на потребителя, когато той не е информиран. Но има съществена разлика, когато разполага с информация. Също така няма ясно изразено предпочитание за националните или чуждестранните варианти. Емпиричната оценка показва, че има множество фактори на търсенето и производството – като един от тези фактори е разликата в БВП на глава от населението. С това приключвам до тук. Thank you, Mr. Genovese, and um, I'm sorry I didn't um, introduce you. I understand. Благодаря много. разбирам, че има, имате колеги от Европейската комисия, които могат да се включат в дискусията ако се налага да отговорят на някои зададените въпроси е, от депутатите. Сега първо координаторите, господин Шваб. Благодаря ви, госпожо председател. Да, много интересно проучване. Бих искал да се върна на слайда, който очерта причините за това продуктите да са по-различни. Има различни нива 32% е влиянието, се казва, на националното право и 28% е, на условията за производство. Това означава общо 60% от продуктите повлияни от тези два фактора. Националното право е основен фактор. Ето, например, панираната е, риба в Германия е, има национална правна норма, която казва, че в, в панирани рибни продукти трябва да има поне 90% риба. А, е, а в други страни го няма. И така, има такива правни норми. И това не е по вина на Европейския съюз. Втората причина – различни е, условия на производство. Ако една и съща фирма произвежда продуктите си на няколко различни места в различни е, производствени центрове, може да има различен крайен продукт. Има хора, които не, не знаят, че има разлика между продуктите но също времено купуват оригиналния продукт и го предпочитат пред продукта а, с знак произведено за определена страна. А, можете ли да дадете малко повече информация за това? Нека да съберем няколко въпроса преди да чуем отговорите. Госпожо Харанцова, благодаря ви много и аз искам да благодаря за представеното проучване. Много ми беше интересно да чуя очертаните от производителите причини за тази практика. Честно казано, аз съвсем не вярвам, че това е в полза на потребителите. Ако потребителите не знаят, че ги мамят, ще продължат да приемат продуктите такива каквито са. Проблемът в Чехия е, че хората са доста добре информирани, знаят, че им се продават продукти с друго качество. Знаят, че се случва не само в Чехия, но и в други страни и искат да се сложи край на това. Именно за това казах още вчера пред Хрватското председателство, че трябва да се придвижим напред по тази тема и да има определени правила. И за това искам комисията да намери решение. Ясно е, че не всички е, добре информирани европейски граници е, граждани живеят в погранични райони, така че да могат да, е, да отидат да си купят по-доброто качество продукт от съседната страна. Затова се надявам, че представителите на комисията ще се съгласят с мен. И бих искала също да кажа, че съм доста изненадана, че получихме само а, резюмето на доклада и го получихме едва днес, защото разбрах, че различните заинтересовани лица са получили целия доклад. Мисля, че не е допустимо Европейския парламент да бъде третиран по подобен вариант начин. Е, със сигурност ще има е, отговор на последния въпрос. Заповядайте, господин Колая. Благодаря за представената важна тема. Мисля, че е много важно да се има предвид, че самия факт, че съществуват продукти, които на външен вид изглеждат еднакви, но имат различен състав, засяга целия Европейски съюз. Това не е проблем само на източноевропейските страни. Нека да ви дам някои примери. Водещата чешка организация на потребителите – показва, че е, е, панираната риба, произведена за британския пазар, съдържа по-малък процент риба, отколкото тази за Чехия. Така че има такива практики и, и за мен това са нелоялни практики и е, за това трябва да се занимаем с проблема. Искам да ви припомня и какви бяха резултатите от предходното проучване от миналото лято. Различен състав, но е, една и съща паковка засяга 9% като проблем. Различен състав е, и много подобна опаковка 22% от продуктите. Това очевидно е злоупотреба с доверието на потребителите. Що се отнася до слайда, на който се събира информацията за това как производителите обясняват защо имат различни варианти на продукта за различните страни, трябва внимателно да анализираме този резултат. На националните правни норми имат влияние, да кажем, в Германия има определено изискване за процента риба в рибни продукти, а в други страни това не съществува. И е съвсем естествено производителите да обясняват различията с националното право. Обаче, честно казано, аз съм сигурна, че, извинете, сигурен, че го правят просто защото искат в страните, в които няма такова задължително изискване, да се изпестят пари от съставки. Именно за това обяснението им всъщност е, е нечестно, невярно. И е, за това трябва да е пределно ясно на всички, че има разлики в продуктите и това да е отбелязано на продуктите, за да могат хората да си решат дали да купуват този продукт или не. Също времено трябва да не се злопотребява с информация на опаковките. Например, етикета произведено за Германия може да насърчи хора в други страни да платят по-висока цена за продукт, произведен за Германия, просто защото смятат, че той трябва да е с по-добро качество. Затова най-доброто решение е да се сложи край на тази практика и толкова. Благодаря последния координатор. Госпожа Жарон, искате ли думата? Не. Добре, нека да чуем отговорите. Господин Дженовезе, заповядайте. Господин Дженовезе. Ще отговоря на някои от въпросите, но има и колеги, от друга генерална дирекция, които може би е, могат да отговорят. Е, добро утро! Е, ние сме поръчителите на това проучване, DigiGrow, и имахме Започнахме с първоначално пилотно проучване, след това се договорихме за провеждане на цялостното проучване. Що се днес доказаното от госпожа Харансова за предоставянето на доклада. Пълният доклад, но в вид чернова, подчертавам чернова, беше предоставен на службите на комисията и на онези, на онези заинтересовани лица, участвали в предоставянето на информация на, за неговото разработване с изрична молба да не го разпространяват по-нататък един или двама членове на групата на заинтересованите лица, обаче са предали доклада по-нататък, има изтичане на информация, нещо, което ни е, накара на, е, да е, предприемем мерки, защото това е некоректно поведение. Е, проекто доклада, т.е. черновата на доклада беше изпратена с изрично пояснение, че това не е крайният вариант и че не следва да бъде разпространяван. Благодаря. Що се отнася до етикета произведено за определена страна? Да, действително. Този етикет може да повлияе на поведението на потребителите. Тази ситуация ни е добре позната и става дума за връзката с качеството. И така, Знаем как стоят нещата с качеството, знаем за коя страна се произвежда даден продукт и ако по принцип свързвам тази страна с по-високи изисквания за качеството, има вероятност да предпочита този продукт. Обаче много често всъщност това не е достатъчно да се вземе вярно решение. Е, оказва се, че много хора предпочитат продукта, произведен за тяхната страна. Затова не е съвсем ясно а, точно какво е въздействието. Няколко коментара, свързани с националните правни норми. Имаше а, коментари във връзка с обяснението, че една от, разликите, една от причините за разликите в състава е поради националното право. Казва се, че една от причините, която а, посочват посет, производителите, именно тази конкретна причина, отговаря за разликите при 32% от продуктите. Искам да подчертая, че това е информация от производителите. Тоест, това е информация от началния етап на проучването, допитването до производителите. Но не се знае до каква степен тази цифра е точна. Това е нещо, което твърдят потребителите, но, а, извинете, производителите, но може да го твърдят по стратегически съображения. Благодаря. Десет десет колеги искат да зададат въпроси, обаче разполагаме с, с много малко време. Затова е, се надявам, че ще зададат въпросите си много бързо, за да можете да реагирате с един по-общ отговор. Съжалявам, но няма време. Госпожо Грапини, заповядайте. Благодаря. Е, няма как да кажа всичко, което исках да кажа, само в рамките на една минута, но искам да кажа следното. Много съм недоволна от резултатите на вашето проучване. Начина по който го представихте тук и по който го обобщихте, показва, че едва ли не потребителят е виновен. Потребителят предпочита това или онова, потребителят приема това или онова информиране. Казахте, също времено, че основавате проучването си на отговорите на фирмите. Обаче това означава, че проучването е, не дава коректни резултати. Това са фирми, които подвеждат потребителите чрез използване на определени опаковки. В края на последния мандат се измениха четири директиви и стана пределно ясно, че има проблем, е, когато се продава един продукт с една и съща опаковка, но различно качество или състав. Проблемът е обаче, че до този текст в скоби се сложи а, уточнението има някои изключения. Е, тези изключения дават възможност да се прави какво ли те. Благодаря, госпожа Гебхарт. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че трябва да реагирам по сходен начин. Особено последното изказване наистина ме стресна така е да не, се, да не гледаме много сериозно на дадената статистика, защото тя е по информация на предприятията. Срамота е, извинявайте, за какво се прави въобще това проучване. Очакваме проучване, с което, което да дадат достоверна информация. И не става дума на това потреб, на потребителя му е по-вкусно или не. Става дума за подвеждане нареждането. Има продукти с различен състав, които се продават под един и същи, под една и съща търговска марка. Дали е по-вкусно, дали по-не, това е незаконно. За това е, смятам, че подобно поведение е неприемливо и съм съгласен с господин Колая. Тази практика трябва да бъде забранена. И аз очаквам от Европейската комисия да не бави нещата, а най-сетне да предприеме конкретни действия. Благодаря. Госпожо Пенкова, заповядайте. Благодаря. Присъединявам се към казаното от колегите. Нека да дам един пример. Мисля, че проучването е доста разочароващо, заключенията са разочароващи. Въпросът ми е следният. В резюмето на проучването се казва, че реално няма гаранция, че дори един потребител да е изцяло информиран за съставките, те ще, ще прочете, ще предпочете да купи по-качествения продукт, отколкото на продукта, е, който е с по-убедителен етикет. Не мисля, че това е вяр... вярно. Това е пренебрежително отношение на потребителите. Сега, има ситуация, в която просто производители толкова дълго са били излагани на по-низко качествения продукт, че са свикнали с вкуса му. А, но не трябва да се е, подвеждат хората с подобни интерпретации. Госпожа Тод, благодаря, госпожо председател. Благодаря за презентацията. Смятам, че практиката на големи фирми да продават хранителни продукти с различен състав, с едни и същи опаковки, всъщност подкопава функционирането на единния пазар и е обидно за потребителите. Затова високо ценя факта, че се предприемат мерки за намиране на решение на този проблем и приветствам економическата оценка на доброто качество на двойното качество на хранителните продукти на единия пазар. Една трета от продуктите са различни по състав, дори когато имат еднакви или много подобни опаковки. И е, реално няма никакво убедително основание за това. Не може да има потребители първа и втора категория, трябва всички да бъдат добре информирани какво потребяват. И затова искам да попитам представителите на комисията, как ще се проверява качеството и как ще се погрижите производителите на храни да не продават различно качество продукти в различните страни. Благодаря, госпожа Тун. Благодаря ви много. ще трябва да прочетем целият доклад и да го прочетем внимателно. Защото а, чудесно е, че сте а, го раздали тайно а, на участниците, подали информация, обаче трябва да го получим и ние. В крайна сметка инициативата дойде от нас. Как, как така се работи с Европейски парламент? Ние не получаваме доклада а заинтересованите лица вече са го получили и то отдавна, а ние получаваме само резюме. Много сме недоволни. Вторият ми коментар. А да, ето виждам тук, преди един месец са го получили участниците. Казвате, разочаровани сте, че е изтекал доклада. Ми по-добре да го получим не като изтекал доклада от вас. На второ място, дори да сте направили тези изпитания, включващи не експерти, обикновени потребители, 7 от 13 души са забелязали разликата в качеството. Така че хората много добре си дават сметка, че ги мамят. И трябва да се сложи край на тази практика. Благодаря, извинявайте, че се наложи да ви прекъсна. Госпожо Боразан. Благодаря, госпожо председател. Това проучване показва, че двойното качество, твърди, че двойното качество на продуктите е, е поради предпочитане на предпотребителите в различните държави членки. Винаги съм казвала, че децата в Харватия не избират да получават по-низкокачествени храни от децата в други страни. Това не е естествен избор. така че е, твърди се също, че потребителите предпочитат продукти, произведени за тяхната държава членка. Това не е убедително. Дори по-низката цена не е убедителна. А, ако се продава като един и същи продукт. И така. Не Трябва потребителите да бъдат третирани равнопоставено. Освен това, големите фирми с по-големи печалби се оказва, че мамят по-често. Трябва да се промени това. Благодаря. Gracias, Presidenta. Eh, yo, como el resto de mis compañeros, entiendo que he leído el informe. Аз е, прочетох този доклад на комисията, но трябва да кажа, че всъщност е, той не променя в кой знае каква степен анализа, с който бяхме запознати преди. Наистина, ние имаме едни от най-успешните механизми в Европейския съюз, но от друга страна и това двойно качество на продуктите. Нещо не работи както трябва, като че ли има потребители първа класа и втора класа. По този начин се нарушава принципа на вътрешния пазар – Моят въпрос е как да има хармонизиране на информацията, за да може всички потребители да бъдат уведомени, тъй като комисията сега представи Зеления пакт. Това е свързано и с екологичното потребление. Така че сега повече от всякога ние имаме нужда от механизми, които да намалят неравенството между гражданите от различни държави членки. Така че как да хармонизираме информацията и как да наложим на производителите да предлагат един и същ продукт в различните държави. Благодаря, господин Стефанич. Благодаря. Ще говоря на словашки, който е родния ми език. Радвам се, че темата за двойното качество е поставена на обсъждане днес и че минаваме, така да се каже, на следващо ниво. Но първо, за да напреднем, трябва е предимно прилагане на методология от комисията и второ взаимодействие с държавите членки. Защото да, много често нещата опират до възприятието на гражданите, така че трябва да разширим и увеличим доверието на гражданите в целия Европейски съюз. А това означава да се борим с това явление на двойните стандарти а, така че нуждаем се от единна методология, от сътрудничество с държавите членки. Нуждаем се да създадем система, която ще даде на граждани, възможност на гражданите да отстояват своите права. Не говорим само за етикети и за опаковки Следващо изказване. Благодаря, госпожо председател. За пореден път ставаме свидетели на една много емоционална дискусия и се радвам, че парламента обсъжда тази тема това изследване трябва да се разгледа във взаимота, в съпоставка с предходното. Съжалявам, че парламента не, не го получи своевременно. А, имаме какво да си говорим с комисията. Разбира се, ние настояваме за качествени продукти. Всички сме единни по този въпрос. И е, това, което чуваме, говори, че единния пазар не е чак толкова единен. Е, може да има различни тълкования на изследванията, но разлика има и това е нежелателно. Има разлика, разлики, които не проистичат от географски различия или териториални, териториална отдалеченост. Въпросът опира и до методология и това трябва да обсъдим също. И накрая позволете да кажа, че потребителите и производителите са в различна позиция и сега потребителите поемат удара всъщност заради гео, географските различия. Не можем да допуснем това. Трябва да отстояваме правата на потребителите и да им дадем право и възможности да сторят това. Председателката, благодаря. Сега ще дам думата на комисията и представящите из, на изследването. Времето малко, малко време остана, но се надявам, че ще успеете да дадете удовлетворителни отговори. Благодаря, госпожо председател. Накратко в отговор на госпожа защото няма дискриминация при разпространението на доклада. Разпространихме го миналия петък, а само сред участниците в процеса. Съжаляваме, че има такова изтичане на информация. Ние не сме полицаи, но ще обясним на заинтересованите, че сме крайно недоволни, но никой нищо не е публикувал зад гърба на на а, доклада. Доклада в момента, в който добие окончателен вид, незабавно ще ви бъде предоставен. Аз искам да добавя тъй като отговарям за първата част на изследването за качеството. Пределно и ясно е, че потребителите винаги искат най-добро качество. Като говорим за стандарти и хармонизация, знаем как стоят нещата в безопасността на храните. Много по-лесно е да приложим, но ние нямаме ясно определение на качество на храните. Какво означава това? През ноември вече говорихме по този въпрос. Трябва да сме наясно какво означава качествена храна за вас и за мен разликите в етикетирането не е чак толкова сложно, ако има предпочитания за едни продукти, да речем от страна на потребителите. В една държава искат да речем по-високо съдържание на риба в а, определени продукти. Това не е проблема, но искам да кажа, че за различни потребители качеството на храната значи, значи различни неща и това е много важно. Държа да го подчертая. Има ли други желаещи да отговорят? Е, имам и други въпроси от залата, което показва колко важен е дебата за всички. Но още веднъж комисията. Бланка Родригес от Европейската комисия на Генерална дирекция защита на потребителите накратко по повод някои изказванията относно необходимостта да защитим потребителите. Сега разполагаме с съответен инструмент 1% от Организация за защита на потребителите. Знам, че дебата е много важен. Няма да е достатъчно това, което ще кажа, защото трябва да говорим за конкретни продукти и подвеждане на потребителя, но изследването показва и реакцията показва, че най-добрият подход е конкретен преглед на изделията от ам, компетентните органи по места. Защото нещата са много хетерогенни, когато говорим за предпочитания. Искам да обърна внимание, че директивата, чието транспониране предстои, се казва, че има достатъчно време за това. Комисията има време да, да, да направи, да изготви и представи доклад за периода 20-24 година. И след това да мислим какви са възможностите, е, с които разполагаме. Да речем, черен списък на производители, на когато не се предлага съответен състав на продуктите, предоставяне на по-конкретна информация. Но мисля, че с настоящото изследване трябва да дадем шанс на директивата. Комисията започва да работи с държавите членки по транспонирането и приложението на директивата. Председателката, благодаря, съжалявам, трябва да е, по госпожа Шаранцова, процедурен въпрос. Искам да бъда пределно ясна по отношение на комисията за изтичането на информацията. Проблема не беше изтичането на информация, е, че парламента не го получи изобщо. Ние трябва да бъдем третирани на равна нога с другите институции. Председателката с това приключваме за сега дебата. Това е тема, която остава на нашето внимание. Благодаря на съвместния изследователски център и комисията за това, че дебатираха с нас. Сега приключваме тази точка от дневния ред. Колеги, преди да пристъпим към гласуване, получихте имейл е, че искаме да направим обща снимка на всички членове на комисията. Това ще отнеме няколко минути, но моля членовете, само членовете да излязат от залата. Искаме да си направим семейен портрет. Сега всички присъстваме много, бъдете добри и там ще ни инструктират как да направим снимката, след което ще се върнем, за да гласуваме. Уважаеми членове на комисията, преди да пристъпим към гласуване, няколко съобщения. Може би знаете, нашата комисия отбелязва през тази година 15-та годишнина от своето съществуване. Имаме в комисията един член на комисията, който през всичките тези години на съществуването на комисията членува. Това е госпожа Гебхарт. И господин Шваб. Андрея, се извинявай, пропуснахте. Двама сте, значи, членовете до госпожа Гепхарт, тъй като на... това беше повода за снимката. Госпожа Гепхарт помоли да й дам думата за 30 секунди. Имате. Благодаря много, госпожо председател. Аз бях сред съоснователите на тази комисия когато бе, се, бе променен а, правилника на парламента преди 16 години. Аз настоявах за създаването на тази комисия, като отбелязах, че въпроса за единния пазар и защитата на потребителите трябва да бъдат обединени с ясното съзнание, че става дума за живота и здравето на нашите граждани. Радвам се, че през този дълъг период работихме толкова добро, добре и постигнахме наистина много за нашите съграждани. Това е комисията, където се създава законодателство, имащо пряко отношение към живота на хората. Ние организираме нещата и общия единния пазар, общия живот на единния пазар. Убедена съм, че ще се спазим, справим и с двойното качество. Господин Шваб, разбирам, не искате да вземете думата, да съм пропуснала още някого, който от 15 години работи в комисията. Господин Мандерс ми подсказват. Благодаря много. Аз също по това време бях член на комисията. Това, което видях от как, след като за малко напуснах комисията е, че правомощията на тази комисия са сериозно урязани и трябва да се преборим а, както беше на времето на създаването с Андреас е, и колежката Гебхарта. Трябва да си отвоюваме обратно тези правомощия в името на единния пазар. И така с това приключваме темата и пристъпваме към електронно гласуване. Имаме да гласуваме автоматизираните процеси за вземане на решения, гарантиране защита на потребителите, свободното движение на стоки и услуги първо приемане на въпроса за устен отговор. Мога ли да помоля да се подготвите за гласуване? И сега, моля, гласувайте. Всички ли са готови? Край на гласуването. 42 гласували, всички за. Единодушно се приема. Втория вод е за приемане за предложението на резолюция. Моля, гласувайте. Край на гласуването. и 49 за, двама въздържали се, няма гласове против. Следващо, благодаря политиката в, областта на конкуренцията годишния доклад. Тук гласуваме по параграфи. Моля малко търпение да направя справка. Първо ще гласуваме за липсвани оригиналния текст, казва председателката, така че гласуваме измененията It's like a split vote. Sorry, Разделно гласуване, така че първо гласуваме за оригиналния текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 42 ма гласували, 38 за, 4, 4 ма против. Благодаря. И моля, гласувайте за допълнението, за, в смисъл за е, изменение с цел усъвършенстване на единния пазар. Край на гласуването 22 за, 21 против. Благодаря, приемаше. И сега гласуваме параграф 5 за заличаването на параграф пети. Край на гласуването. Не се приема. Тоест няма заличаване. Запазваме текста. Сега разделно гласуване по параграф 11. Open Data and. Моля, гласувайте по първата част на текста. Край на гласуването. 29 срещу 11 и 3 въздържали се. Втората част Open Data and. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 26 срещу 12 и 4 въздържали се. Приема се. И сега гласуваме е, становището с измененията в цялост. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 23 за, 20 против, няма въздържали се. Благодаря на всички. С това изчерпваме гласуването и мисля, че по процеса ще дискуваме отново, както вече обявихме.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 Връщаме се към дискусиите си. Ще, ще говоря френски, така че служете си слушалките. Последна точка е дискусията по изменението по становище на колежката Ава Канацини относно типовото одобрение на моторни превозни средства. Пред, няма да чета цялото заглавие. Припомням, че по този текст е, водеща е комисията по екология. Енви, припомням също така, че комисията ИМКО има изключителна ни права по член 55 по всички въпроси с по отношение одобрението на моторни превозни средства до информация за ремонт и техническо обслужване. Двамата председатели на комисиите са одобрили текста, за това сега ще помоля госпожа Кавацини да вземе думата. Имате думата. Благодаря ви. Първо искам да ви благодаря на всички. Благодаря на всички групи за измененията. По отношение на някои от измененията, сигурно Знаете, че не можах да включа всички, тъй като някои са в правомощията на НВ. Коефициентите на съответствието според зелените не са необходими, защото всички автомобили трябва да отговарят на изискванията така или иначе. Но пак казвам, ние се съобразяваме с правомощията на ЕНВИ. По самото съдържание мисля, че бяха представени много добри изменения, особено при недискриминационния достъп до информация за поправка и ремонт. а също така участието на микропредприятията и процедурите при съставяне на делегирани актове. Член 8 се заличава, изменение 14 и 17 е това, но ние смятаме, че текста трябва да остане, за да няма никакви пропуски. По-добре е точките да не бъдат заличавани. И накрая има въпрос по изменение 19 на госпожа Грапини, която иска влизането в сила да бъде не 3, а 5 дни след оповестяване в официалния вестник. Не знам какви са причините да се иска такова изменение. Що се отнася до процедурата, ние не предлагаме компромиси или необходимост от техническо заседание. То беше предвидено през февруари. Много благодаря. Сега ще дам думата на докладчиците в сянка. Първо госпожа Тун. Мерси, месье президент. Благодаря, господин председател. Всъщност ние нямаме забележки, тъй като водещата комисия се подготви много добре. И ние сме съгласни с представеното. Чудесно, благодаря. Госпожа Бенова. Госпожа Грапиния замества. Благодаря. Позволете да заместя госпожа Бенова като докладчик в сянка. Тя е възпрепятствана днес. Ще бъда много кратка. Жалко е, че Европейският съюз е предприел толкова малко в защита на потребителя и като насърчаване на добрата информация и високите стандарти. Мнозина в Европейския съюз бяха подведени. Имахме и скандала с автомобилите. Принципно автомобилите трябва да се поправят съгласно техническата спецификация. Би трябвало да се разгледат и факторите като замяна на дефектен хардвер. Пак казвам, потребителите бяха подведени. В заключение, драги колеги, трябва да работим за възстановяване на доверието на потребителя, тъй като това е най-важното в нашата работа. Ние не сме тук, за да защитаваме интересите на тези, които нарушават закона. За това аз ще запазя измененията в защита на на потребителя. Знам, че предложението е много техническо, но ние трябва да мислим за мащаба на проблема. Благодаря на докладчика Ана Кавацини и сега нека обясня моето собствено изменение. Не е уточнено дали става дума за работни дни или не. Три дни е много кратък срок, ако се случи да следват събота или неделя. За това поисках 5 дни или да се уточни работни дни. Това просто може да затрудни регистрирането на информацията. Това е моят аргумент от страна на производителския център. Благодаря ви. Благодаря, господин председател. Благодаря на докладчика и аз ще бъда много кратка. Много от измененията са приемливи като съдържание. Аз лично одобрявам много от тях. Но нашата група е на мнение, че и първоначалното предложение на комисията за нас беше приемливо – и отразяваше политическата воля на парламента. Затова моята група не е представила никакви изменения и ще трябва да реши кои изменения да подкрепи или не. Като гласуването срещу дадено изменение не бива да се тълкува като отхвърляне на обосновани тревоги. В един правен текст обаче не може да има политически изявления в съображения, които не са пряко свързани с диспозитивната част. Благодаря. Благодаря и де. Благодаря, господин председател, скъпи колеги. Чух всички аргументи. Всъщност, нека си го кажем открито, говорим за проблемите с дизеловите автомобили. Аз съм прочела измененията и съм съгласна с голяма част от казаното. Знаем, че Volkswagen причини големи вреди на собствениците – гражданите ще загубят много при препродажбите. Също времено всяка държава има различен подход и при продажбата на винетки в Страсбург, в Брюксел, на други места това създава хаос, а при поправката и ремонта би трябвало да се обединят потребителите и всички участници на пазара при медицинските изделия също няма пълен достъп до цялата информация. Би трябвало да се затвърди правото на достъпа до информация за автомобила. Това са основните точки. Благодаря. От името на ЕКАРЕ ще говоря на матерния си език. Благодаря. Аз поделям казаното от колегите. Не е необходимо да удължаваме дебата. Съгласен съм. Много е важно потребителят на автомобила да е запознат с цялата информация за поддръжката и ремонта трябва да има максимален обем данни. Резултатите от лабораторните изпитвания, за които се говори, тези текстове според мен може да доведат до някъде до объркване, но иначе позицията ни е съвсем ясна. Благодаря. Ако няма други желаящи за изказвания, госпожо докладчик, отново ви давам думата. Благодаря. Няма какво да добавя. Очаквам гласуването. Благодаря. Нека ви напомня, че на 18 февруари гласуваме измененията на следващото заседание на нашата комисия, което ще започне на 17 като използвам възможността да се сбогуваме с британските колеги. Те са в нашите мисли. Благодаря.